vote. Good morning. Добро утро, колеги от двете комисии. Добре дошли на колегите от Инта и ФАМ. Комисията комисиите, които трябва да гласуват за равенство на половете в търговските споразумения. Давам думата на председателя. Добро утро и от мен. Срещата между Инта и ФАМ беше наистина ползотворна. Диалогът, който проведохме, беше от полза за всички. Крайна сметка стигнахме до, доклад, до компромисни изменения, то по-точно 43, по които ще можем да гласуваме днес. Дълго гласуване ни очаква. Не знам, може и така да е. В началото трябва да приемем нашия дневен ред. Ако има някакви промени, ако не, Дневният ред е прият. Втора точка – приемане на протокол от 21 ноември 2017 година. Ако няма коментари и възражения, протокола е прият. Сега започваме с гласуването. Носите ли си картите за гласуване? Готови ли сте да гласувате? равенство на половете в търговските споразумения на ЕС. Два докладчика от две комисии, Малин Бьорк. Започваме гласуването. Компромис 18 за, против, възраз... приема се. Компромис 19 за, против, възражали се, приема се. 20 за, против, възраз... възражали се, приема се. 155 изменение за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Не си нося картата, може ли да гласувам с ръка? Да, може да гласуваш така, но не в електронното гласуване. Може би да помолиш някой да ти донесе картата. Компромис 21, да, за, против, възражали се, приеме се. Компромис 22, за, против, възражали се, приема се. 180 изменение за против въздържали се приема се. Компромис 23 за против въздържали се приема се. И изменение 190 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Мария е за. Мария е за. Не си е получила още картата за гласуване, но още веднъж започваме гласуване. Изменение 190. Гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Yes? Yeah. Okay. Добре. Това ще е последния път, когато ще гласуваме още веднъж по изменение 190. Колеги, начало на гласуването. Започваме. Everybody voted. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 191 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 199 като допълнение към компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 203 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. Комп... Изменение 203, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за. Two hundred seventeen. Two hundred, sorry. Сори. 217 изменение. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим. 218. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за, про, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 235 в две части. А, извинявайте. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Гласувайте 2, 3, 4. Край на гласуването. Отхвърля се. 235, първа част за, против, въздържали се, отвърли се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отвърли се. 237 за, против, въздържали се. Да проверим. 237. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. ком, компромис 30. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 31. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 245 за, против, въздържали се. Електронно гласуване. 2, 4, 5. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 246 за. Добре. Хайде пак да гласуваме. За 245. За 245. Начало на гласуването. 245. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, Колекс, we continue our voting. We continue, yeah. Amendment 246 in... Изменение 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Двеста изменение, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се,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 Проверяваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 272 изменение за, против, въздържали се. Приема се. Проверяваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста седмо изменение за и изменение 282 за против въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 309 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 182, допълнение към компромис 39 за, против, въздържали се, Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, прием се. Изменение 116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 Проверяваме. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение. Не. Компромис 41. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 331. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 334 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 42 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Изменение 22 за против въздържали се приема се. Изменение 2 за против въздържали се приема се. А не, чакайте. Изменение 3 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 4 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 е и 6. Заедно гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54. За, против, въздържали се, приема се. Проверяваме начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да гласуваме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 71. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Изменение 8.6. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 93. Виждате за какво гласуваме във вашия списък за гласуване, нали така? За. Против. Въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Добре. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 98. Само думите Where is the urgent need to reinforce them? За, против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 106 за, за, 106 против, въздържали се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването.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 Изменение 120 за против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за против, въздържали се, приема се. Компромис. Компромис 16 за против, въздържали се, приема се. Изменение 134 за против, въздържали се, приема се. Проверка, да проверим. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 137 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Можете да гласувате. 136 можете да гласувате. Край на гласуването вече. Приема се. Изменение 139 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Можете да гласувате. Край на гласуването сега. Приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържал ли се, приема се. Нека проверим по компромисно изменение 17. Можете да гласувате край на гласуването сега. Приема се. 15 за. За против. Въздържа се. Приема се. 17. ДВ 18 за. Извинявайте, връщаме се на ДВ-17. Подчертава потребността да се включи равнопоставеност на половете. За, против, въздържали се, приема се. Можете да гласувате. 9.18 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, можете да гласуват. А сега край. Отхвърля се. 9.23 за, против, въздържали се, трябва да проверим, можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.24 за, против, въздържали се. Трябва да проверя. Можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 9.25 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 9.25 можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се. А сега думите над 40 направени от жени за, против, въздържали се. Приема се 96 за, въздържали се. Трябва да проверим. Можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме за проекта доклада, така както беше изменен, по именно гласуване. Можете да гласувате. Аха. One person not vote. Един не е гласувал. Можете. Now one too much. Един, един в повече сега. Now Край на гласуването. It's adopted. Приема се. Thank you very much for both. Много благодаря и двамата е, докладчици. Отлична работа свършиха. Добър успех и добро сътрудничество. We checked uh, that information so, uh, yeah. Thank you, thank you very Много благодаря. Благодаря на членовете на парламента, които за членове на комисията, на комисията ФЕМ. След няколко минути ще продължим с заседанието. Yeah.